И сега и давам думата. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар Рейдинг, скъпи колеги, именно тези дни, седмици и месеци е много важно да посочваме, че Европейският съюз е много повече от пазар. Той представлява една общност на ценностите – която в момента изпитва проблеми и трудности. Но общността би трябвало да обхваща всички области, всички сфери, включително и най-вече свободите на гражданите, правата на гражданите, правосъдието, сигурността, презумцията за невинност и всеобхватните права на е, обвиняемите и на е, заподозрените също спадат към тези права. Ние предлагаме на вашето внимание една допълнителна защита за заподозрени и обвиняеми на територията на Европейския съюз чрез тези допълнителни права, които се предоставят на, на заподозрени и обвиняеми, се засилва доверието а, на гражданите към съдебните органи, към органите на наказателното преследване и към полицейските органи. Отделните процесуални права могат а, да се упражняват само ако човек ги познава. И когато осъзнаеш а, своите права, ти би могъл да се възползваш от тях. Е, една голяма част от е, е, обвиняемите и заподозрените не познават тези свои права и рискуват да бъдат неправилно осъдени, погрешно осъдени. Новата директива се насочва най-вече върху правата на гражданите в наказателното производство – адвока... полицаите, адвокатите, прокурорите би трябвало да знаят какви са правата за информиране на обвиняеми и заподозрени в рамките на досъдебното и съдебното наказателно производство. Тези права включват и правото на устен и писмен превод по време на процесуалните действия и на съдебното производство. Включени са в проекта и права свързани с достъп до здравеопазване, контакти с адвокати и защитници. Никой в никакъв случай не смята, че заподозреният, ако не е информиран добре, трябва непременно е, да прекара в една килия. Не, напротив, именно това своевременно информиране, това своевременно осведомяване за правата на заподозрения и на обвиняеми в съдебното производство дава възможност да се избегне ареста, задържането. Позволете ми е, да убедя всички вас, е, че предлагаме един важен инструмент за защита на правата на е, определени групи граждани. Благодаря на секретарията, благодаря на сътрудниците в този парламент, които ми помагаха много по време на работата по това досие. Изключително важно е съветът и комисията заедно с Европейския парламент бързо да доведат до край работата по тази директива, така че да се започне прилагане в държавите членки, които да я транспонират. Благодаря ви. Госпожа Редин, имате думата. Господин председател, най-напред искам да благодаря на докладчика за сериозната работа, която е свършил и за ефикасният начин, по който преговорите по този въпрос приключиха, така че да се допусне да се стигне до споразумение на първо четене. Искам също така да отдам дължиното на господин Албрехт от Юри, а също и на ролята на всички докладчици в Сянка. Искам да благодаря и на Европейският парламент за приноса за това, че се е запазена амбицията на предложенията на комисията. Нещо, което е много важно. А, правата. А, правата а, а, и списъкът на правата, който е запазен в текста. И кога точно трябва да се прилагат тези права. Искам да кажа, че са добавени и допълнителни права към този списък. Например, правото обвиняемия да остане, да запази мълчание. И много добре е, че парламентът има право за съвместно взимане на решение, защото парламента се бори за запазване правата на лицата. Правото на информация при наказателно преследване, знаете, е част от нашата пътна карта за процедурните права. И прилагането на тази пътна карта е една един от моите приоритети. Правото на информация е втора мярка, която се приема, защото правото на устен и писмен превод вече е прието като изискване. И мисля, че това е добре за Европа на правата и Европа на гражданите. Защото в някои страни се питат защо е необходимо това. Дали тези права не са обичайните права, на които всички се радваме. За жалост обаче в някои страни, членки, все още е възможно някой да бъде съден, да бъде обвинен, без да знае, че има право на адвокат, без да знае, че има право на преводач. Има случаи, когато обвиняеми са съдени и не разбират в какво ги обвиняват обаче. Така че благодарение на тази мерка, обвиняемите ще получават съобщение за правата си на език, който разбират и също така информация за, правата, за, за обвиненията, които са им предявени. Това е особено важно днес, когато толкова много, милиони използват правото за свободно движение, отиват в други страни да учат, пенсионират се в други държави, отиват да живеят там и така нататък. Така че ако те случайно а, станат обект на а, наказателно производство, а, те трябва да знаят правата си. Парламентът с право настоява на това. Наред с това тази мярка ще играе особена роля в укрепването на взаимното доверие между правосъдните системи в Европейския съюз, нещо, което е абсолютно необходимо, за да може да се осъществи по-добро съдебно сътрудничество, защото без подобно сътрудничество тези системи не могат да функционират. Значи, чрез тези инструменти на взаимно признаване създаваме един континент на правосъдие, справедливост и права за човешките граждани. Благодаря на Европейския парламент за това, че допринесе за тази цел. Благодаря, госпожо заместник председател на комисията. От името на комисията по правните въпроси ще дам думата на господин Албрех за минута и половина. Много благодаря, господин председателю. Като докладчик от Комисията по правните въпроси, преди всичко искам да благодаря на докладчика. Мисля, че работихме изключително добре тук в парламента, в правната комисия. Имахме възможност да обсъдим различни идеи и да обогатим доклада. Това направиха и колегите от парламентарната комисия по гражданските свободи. Искам да поздравя госпожа комисарят за инициативата да се въведат общи стандарти в наказателното производство. Според мен това е изключително важна стъпка именно към общите стандарти и то за гражданите, защото само осведомените граждани, гражданите, които познават правата си, могат да ги упражняват. С нетърпение очаквам да видя каква ще е практиката, кой какви права ще упражнява в бъдеще. Очаквам този момент. Очаквам и по-нататъчни стъпки и гарантирано право на достъп до адвокат като докладчик в Сянка, като член на парламентарната комисия. Аз ще следя отблизо тези въпроси и ще настоявам държавите членки да преодолеят съпротивата срещу общите стандарти и да се обединят, за да създадат общи правила. Ние в парламента сме готови. Благодаря на господин Албрехт. Сега ораторите от името на различните политически групи. Първо давам думата на колегата Елена Антонеско от НП. Благодаря. Господин председател, информацията за, за, за заподозрените и обвинените е ключов фактор в осигуряването на справедливата, справедливия процес. Той служи като платформа за отстояването на всички права. Лицето трябва да знае в какво се обвинява и какви са доказателствата, уличаващи го. Заподозрените не винаги получава тази информация. Различни са законовите норми в различните държави членки. Не може да има справедливост, когато се стига до твърде продължителен процес. Има и разходи, свързани с недобре свършената работа на прокуратурата има норми, които съществуват, но не се прилагат добре. Конвенцията за защита на правата на човека не е достатъчна, защото механизмът за прилагането на нейните разпоредби не дава достатъчна защита във всички случаи. Начина по който държавите членки отразяват тези принципи в националното законодателство не е единен. Това налага да се действа на ниво Европейска общност сътрудничеството между съдебните власти се опира на взаимното признаване и а, автоматично признаване а, изисква доверие между съдилищата и съдиите. Това е общ проблем. Затова, приемайки тази директива, ние правим стъпка към по-доброто зачитане на основните права в Европейския съюз. Благодаря на докладчика и докладчите в Сянка за добрия доклад, както и на комисаря за ангажираността с тази кауза. Благодаря. Благодаря много, госпожа Антонеско. Благодаря ви. Искам още веднъж обаче да отбележа, че колегите преводачи ни дадаха знака, че е, говорите твърде бързо. Затова бих желал да отбележа още веднъж, че за това получавате сигнал пред себе си на уредбата. Този сигнал казва, моля, говорете по-бавно, за да може да се осъществи превод на всички езици. Затова обръщам се към всички колеги. На първо място, когато четете подготвен предварително текст, трябва да го правите по-бавно. И второ, когато видите на екрана, че мига една лампичка, моля ви, това означава, че някой ви моли, наместо да ви отнеме думата, прекъсвайки ви, а, да забавите темпото. Благодаря, госпожо Антонеско, за проявеното разбиране. Сега от името на социалистите и демократите, госпожа Флашикова Бенова. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Европейската конвенция за човешките права изчезпателно формулира основните права, включително и правата по време на съдебно преследване, право на превод, право на адвокат. Сегашното предложение цели да, по, да подобри, да гарантира още по-добре правата на подсъдимите. В случай, когато те, например, са а, арестувани по силата на европейска заповед за арест в чужда страна. Подобно гарантиране на минимални права ще улесни съдебното сътрудничество в, на съдебните инстанции в различните страни членки. Съгласна съм с позицията на правната комисия, а, че тук трябва да се подхожда цялостно Правото на информация се разглежда като вторично право. Някои права се като че ли изключват. Става дума за правна помощ, за контактите с семейството, връзка с консулската служба в съответната страна. А също така и правата на обвиняемите, когато те запопадат в категория уязвими лица. Благодаря. Надявам се, че тези предложения ще бъдат вземи под внимание, под внимание в вашия доклад. Благодаря, Моника. А сега, от името на либералната, групата на либералите и демократите, госпожа Лакфорд. Благодаря. Искам да поздравя докладчика госпожа Сипел за успешния завършек на работата. Радвам се, че има подкрепа и от комисаря Рединг. Очевидно, ако някой е в уязвимо положение, ако е задържан, трябва да е наясно какви права има. Но качеството на информацията често страда. Хората не разбират, не знаят какви са правата им. А много често се оказва, че експертите на място не говорят чужди езици, дискриминацията се проявява и в незнанието как да се обжалва неправомерно задържане. Теоретично правата съществуват по Европейската конвенция, но те не се познават и оттам не се практикуват. Правото на информация трябва да се упражнява максимално бързо от момента на узнаването от лицето, че е заподозряно. Никой не бива да бъде държан в неведение, да не бъде в състояние да се свърже с консулството или да потърси адвокатска помощ. Необходимо е да се гарантира и достъп до всички материали по делото, включително и тези, които ще бъдат използвани като доказателства. Също както заместник председателя на комисията Рединг, аз смятам, че въвеждането на правото да се запази мълчание е много важен елемент. Радвам се, че а, моята родина се включва в тази инициатива, каквото и да прави по другите фронтове. Защото а, това е едно важно право. А, важно е и да се осигури достъп до устен и писмен превод. Обединеното кралство се справя добре по отношение на защитата и трябва да продължи да бъде също така ангажирано. Трансграничните взаимоотношения, мисля, че също ще бъдат улеснени и насърчени. Европейската заповед за арест по такъв начин може да се превърне в остатък от миналото. Благодаря на госпожа Латфорд. Сега от името на ЕКР за една минута господин Войчеховски. Благодаря, господин председател. Обсъждаме изключително важна директива. Мисля, че е, едно дело пред съд означава, че трябва да се зачитат всички права. А правата могат да бъдат зачитани само когато техния ползвател е напълно информиран за тях. Задържаното лице а, трудно може да се ползва от правна защита а, и това още по-трудно, когато задържането му е станало извън родината му. Затова трябва да обръщаме особено внимание на случаи от този вид. А, тези решения, които се предлагат от директивата, са добри, но аз искам да кажа, че е много необходимо прилагането на тези разпоредби да бъде а, на ниво, защото понякога се сблъскваме с, с проблеми именно при прилагането. Затова и тук трябва да се отчете възможността за обжалване. Определено ще се наложи да има случаи, при които са поступили жалби. Благодаря ви. Благодаря. Сега една минута на господин Батън. Правото на информация на тези, които са арестувани по силата на Европейска заповед за арест е особено важно. Защото онези, които се арестуват по силата на тази европейска заповед за арест, те нямат такива права. Съдилищата нямат право да откажат тяхната екстрадиция. Нещо повече. Някои биват екстрадирани не след като са, а, им е повдигнато обвинение, а за да бъдат обект на разследване. А, гост, доктор Мигуел Аньело Малзелзо ще бъде екстрадиран в Испания, не за нещо, което е направил, а за нещо, в което е обвинен, че може би ще направи в бъдеще. А, е, английски съд би отказал подобна екстрадиция, ако той имаше власт да стори това. Да му се даде едно хубаво писмо е слабо успокоение. Благодаря, колега. С а, изказването на господин Батън приключваме изказвания, спонтанните изказвания, изказванията от името на парламентарните групи, извинете. И сега а, преминаваме към изказване на индивидуални депутати. Господин Рафаеле Балтасари за две минути. Благодаря, господин председателю, госпожо комисар, колеги. Въпреки, че държавите членки следва да зачитат е, правото на гражданите на справедлив процес, националните производства е, в наказателно-правната област е, твърде много се различават в отделните държави. Някои държави членки се задоволяват само с устно информиране, други предоставят информация само писмено или само по молба на лицето. Над 8 е, милиона са наказателните производства годишно в Европейския съюз и за това слабостите на системата изпъкват особено ярко. Що се отнася до директивата, аз бих откроил основното правило за достъп до информация за правата преди започването на производството, особено правото на адвокатска защита и правото на официален устен превод на чужд език. На следващ етап бих се съгласила и с специфичните права, а именно правото на пълна информираност за обвинението, както и правото на достъп до материалите по делото. Това са две съществени изисквания, за да се прецени правомерността на задържането и за подготовка на линията на защита. Искам да поздравя комисаря, докладчика и докладчиците в сянка за тристранните разговори, които се съсредоточиха върху най-основните права. Благодаря. Благодаря на господин Балтасаре. Вашия тон и вашето темпо са мечтата на всеки преводач. Така че аз отговарям за многоезичието в парламента и затова обръщам особено голямо внимание. И казвам, че вие сте образец за всички. По-добре от вашето изказване не можеше да бъде. И сега следващия колега Блинки ви чуте. Благодаря, господин председател. Първо искам да поздравя докладчика за прекрасния и доклад. Директивата наистина е огромна стъпка в посока на осигуряването на общи минимални стандарти в Европейския съюз по отношение на правата като част от наказателното производство. Не е достатъчно да се знаят правата. Важно е те да могат да се зачитат и упражняват в конкретни ситуации, защото е, нарушаването на процесуалните права може да застраши справедливостта на самия процес и да доведе до съдебни грешки. Директивата цели осигуряването на справедлив процес и в родината на обвиненото лице и в другите страни. Там се включват и правата на адвокат, както и на писмен и устен превод. За да се гарантира правилното прилагане на правата на защита, държавите членки трябва да осигурят на за, да, за подозрените лица достатъчно информация за причината и основанието за това подозрение. В такъв случай не става въпрос само до правото на правна защита и правна помощ, но и за правото на връзка с роднини, адвокат и консулски а, служби. Благодаря. Благодаря ви много. Две минути за господин Аксел Фос. Благодаря, господин председател, госпожа комисар, госпожа Редин. Най-напред искам да отбележа, че резултатите от работата на Бергит Зипел и неговите помощници е, е, е достойна за уважение. Става дума за много важен въпрос. Е, информацията, която трябва да се предоставя на обвиняемите по време на наказателни производства. Искам да благодаря и лично на госпожа Рединг. Особено съм а, обезпокоен за правото на за подозрените да запазят мълчание. Това не трябва да има отрицателно отношение върху изходът на процеса, както е, става в някои страни. По време на обсъждането на доклада стана ясно, че в много страни членки няма правни гаранции за информиране на обвиняемите за правото им на юридическа защита. Само в 10 страни се уведомяват обвиняемите за това, а пък само а в 3 страни те bei dem Anwalt eigentlich erst die erste Zeit der Haft gar nicht die Möglichkeit. В три страни няма достъп до материалите по делото. В някои случаи адвокатите нямат право да участват в първите етапи на съдебното производство. Необходимо е взаимно признаване сътрудничество между съдебните системи. Това е особено важно в светлината на Европейската заповед за арест, която се прилага в момента. Благодаря, господин Фос. А сега Кармен Ромеро за минута и половина. Благодаря, господин председателю. Преди всичко се обръщам към госпожа комисаря и в нейно лице към комисията като цяло, за да ги поздравя за пакета законодателни мерки, предложен в тази област и работата по пътната карта, предложена още от шведското председателство. Очевидно, Е, цивилизоваността на една държава личи най-ясно в начина по който тя се отнася към задържаните. Жизнено важно е следователно в контекста на директивата да има материално-правни гаранции за обвиняемите или за подозрените в извършване на престъпления. Правото да се запази мълчание, правото на медицинска помощ, право на запознаване с материалите по делото и така нататък. Тук искам да обърна внимание особено на източника на правата, защото говорим и за достъп до адвокат и преводач. Когато едно лице е задържано, то трябва да бъде информирано за предявените към него обвинения. Изключително важно е да се задействат правата от първия момент. Благодаря ти, Кармен. А сега за една минута господин Йоан Енчо. Благодаря, господин председател. Първо искам да поздравя докладчика за свършената работа и за прекрасния и доклад. А, също да поздравя и комисаря Рединг за това, че предлага да се приеме тази директива. Новата директива се явява в отговор на реални проблеми, изпитвани от европейските граждани. Те имат свободата да се движат из Европейския съюз, но са длъжни да спазват законодателствата на 27-те различни държави. Необходимо е да има повече общност между процесуалните граждански и наказателни системи. Първата стъпка е да се осведомяват обвинените за техните права. Много често лицата не говорят езика, не познават законодателството на страната, в която са задържани. Това може да води до злоупотреби. Такъв пример са ромите от Румъния и България, които биват изхвърляни от Франция, без дори да знаят защо без право на информация и на преводач. Това са основни права и трябва да се спазват минимални стандарти поне във всички държави членки. Благодаря. Благодаря и последният а, оратор по темата, господин Зибрио. Две минути. для подъжа. благодаря, господин председател. Госпожо комисар. За онези, които са обект на наказателно производство, всичко това, информацията е особено важна. И много се радвам, че обсъждаме този въпрос тук. Но за да бъдат удовлетворени тези основни права, които ще бъдат включени в тази директива, не трябва да забравяме и някои други аспекти. Не трябва да забравяме правата на жертвите на престъпления които много често са в трудно положение, много често не, не получават а, информация, въпреки че са жертва на особено жестоки престъпления. Понякога това става в страни, в които те са туристи или гости и където те не могат да защитават правата си поради езикови и други бариери. Не може да не се спазва балансът между правата на жертвите и обвиняемите. Много често споменаваме така наречените вторични жертви на престъпления, които също се сблъскват с трудности и за които държавата трябва да се погрижи. Много често обаче те са оставени сами на себе си, докато престъпниците или дори групи престъпници се оказват по-добре защитени и правата им по-добре гарантирани, отколкото правата на техните жертви. Трябва ясно да заявим необходимостта от баланс и също така да призовем госпожа комисарката да защитава и правата на жертвите. Защото а, нещата тук трябва да се променят, госпожо комисар. Благодаря, господин Зевро. С това а, приключваме с индивидуалните изказвания и сега преминаваме към изказване чрез привличане вниманието на председателя. Няма много желаящи за сега. Госпожа Елена Басеско. Благодаря, господин председателю наказателното правораздаване трябва строго да зачита всички права на гражданите на Европейския съюз. Обръщам внимание на изменение номер 4, което предвижда правото на устен и писмен превод на основата на принципа на многоязичието, залегнал във всички основни договори правото на безплатна адвокатска помощ, визирано също изменение, осигурява достъп до правосъдието. Финансирането на тази мярка означава практическо зачитане на основна свобода. Всяко задържано лице трябва да получи в писмена форма декларация. В момента няма дори минимална информация. Благодаря. Благодаря. А сега давам думата на господин Прендъргаст. Благодаря. Съдебното сътрудничество в Европейския съюз това означава, че престъпниците не бива да намират различни вратички от които се възползват. Освен това, обвинено в една държава лице не бива да страда поради разликата в правните системи. Тази директива ще укрепи взаимното доверие между държавите членки и когато някой бъде задържан в Европа, ще му бъде гарантирано минимално ниво поне на информация относно предстояща процедура лицата ще получават незабавна информация за правата им. Въпреки, че съществува Европейската конвенция за правата на човека, тези права все пак биват нарушавани държавите членки трябва да има доверие към своите а, правни системи и а, това да е осъзнателно, когато хората пътуват от една държава в друга в Европейския съюз. Благодаря, господин Пасха. Господин Паска, ако гражданин е, на Европейския съюз се окаже в чужда страна, където той е обвинен в угловно престъпление, той се оказва в едно доста отчаяно положение. Обикновено обвинените нямат представа какво трябва да правят в тези обстоятелства. Именно за това тази нова директива е един много положителен сигнал, че трябва да има поне някакви общи правила а, за всички страни членки. Трябва да има някакви минимални общи стандарти, съгласно които властите, придържайки се към тях, властите ще избягват а, а, опасността техните действия да не бъдат изцяло законни. Директивата несъмнено ще допренесе за подобряване на положението на европейските граждани. Благодаря, господин Паска. Сега господин Молца. Благодаря, господин председателю в Европейския съюз има право на справедлив процес и за това са необходими двойни гаранции по линия на Конвенцията за правата на човека и останалите предвидени гаранции. 8 милиона са наказателните производства в европейските страни и се оказва, че гражданите не са осведомени изцяло за своите права, а поради езикова бариера или други причини положението се подобрява, в някои случаи се предоставят писмени преводи, но те са толкова сложни, толкова неразбираеми, че е, не дават е, съдържателна е, информация на задържаното лице. Ето защо е важно информацията да бъде не просто в писмена форма, но да бъде и разбираема винаги трябва да възтържествува справедливостта в правосъдието. Благодаря и госпожа Синклер накрая. Благодаря, господин председател. Мнозина от моите избиратели ще се изненадат, че за да се обадат по телефона на адвоката им трябва директива на Европейския съюз. Ние можем да кажем, че в такъв случай гражданите ще се запитат в каква част от Европа живеят. А, такъв е пример, е с Европейската заповед за арест, където британски граждани се оказват безсилни за да предприемат каквито и да било правни действия, за да се прекрати несправедливото им третиране в други държави членки а, когато разглеждаме тази директива, виждаме, че а, тези права не са поставени на равна нога в Европа. Кога ще бъдем най-сетне равни в Европейския съюз? Благодаря. Така изчерпваме процедурата на спонтанни изказвания. Сега давам думата на заместник председателя на Европейската комисия, комисаря Рединг, да коментира изказванията на депутатите. Благодаря. Благодаря, господин председател. Много рядко в тази зала е, всички политически групи, целият политически спектър от ляво до дясно са съгласни по нещо. изглежда, че е, в момента присъстваме точно на подобен случай. Радвам се, е, че решението прието в комисията Либе с огромно мнозинство се подкрепя така широко. Колкото по-скоро бъде прията тази директива и влезе в сила, толкова по-добре ще бъде за всички. Разбира се, нейното пълно транспониране в всички страни членки трябва да стане колкото може по-бързо. Това е едно много категорично послание. Послание, че Европа гледа много сериозно на защитата на а, правата на своите граждани. Вече работим върху третата част на пътната карта за процедурните права. Правото за контакт с адвокат по време на задържането. Радвам се, че се обръщате към комисията по този въпрос, защото има страни членки, които се противопоставят на присъствието на защитник още от самото начало на наказателното производство. И тук трябва да се намери необходимия баланс между правата на защитата и правото да се води наказателно разследване. И ако може текста да се подобри, разчитам, че парламента ще помогне за това, но такъв текст трябва да съдържа документа. Благодаря много за вашата подкрепа. Благодаря за това, че очевидно ще гласувате с него утре. Благодаря за съвместната ни работа по-нататък. Благодаря, госпожо заместник-председател на комисията. Да, единодушието, за което говорите, е най-доброто, най-добрият израз на това, високата оценка за работата на комисията. А сега а, давам думата на докладчика за заключителни думи. Благодаря, господин председателю. В началото не говорих особено а, бавно и пак а, не успях да се вместя във времето, затова сега се ограничавам само в една тема. В парламентарната комисия по гражданските свободи единодушно беше приета идеята за укрепване на процесуалните права, независимо от това в коя държава членка е производството. Правото до, е, защ... на достъп до защитник има първостепенно значение. Надявам се, че ще усъвършенстваме текста и в разговори с съвета ще имаме една наистина отлична директива. Пожелавам всичко хубаво на а, госпожа Антонеско в по-нататъчната й работа. Благодаря на госпожа Сипел. Благодаря и, че толкова кратко се изказахте. С това приключваме разискванията. Утре в 12 часа ще бъде гласуване.